въпроси от комисията. Замества днес от Невен Мимица за положението в Бурунди. Господин Мимица, имате думата. Thank you very much. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати, приветствам възможността за този неотложен дебат. Предходните резолюции и действия, предприятия от депутатите, ни напомнят, че проявяваме интерес към случващото се в Бурунди, за да може страната да се развива и да се спазват правата на човека, да се работи за развитие и регионална интеграция. В момента Бурунди се намира на кръстопът. Под риск са постигнатите под риск е постигнатият на презата. отново е предложена кандидатурата на сегашния президент господин Анкурунзиза. Това създава напрежение в обществото. Европейския съюз в заключенията на съвета по външни работи подчертава колко важно е за нас е споразумението от Аруша за мир и стабилност в Бурунди, последвали години на гражданска война. Споразумението от Аруша трябва да се спазва, особено въпросите от третия мандат. Това е нашата позиция. Все още не е късно да има помирение и диалог. Върховният представител Могерини е против всички тези съобщения за нарушения на правата на човека и репресиите срещу правозащитници. Миналата година мнозина от вас работихте усърдно за освобождаването на Бонимпа. Ние сме обезпокоени от това, че той е подложен на лошо третиране и отново е под ареста. Сега научаваме, че е освободен. Но междувременно при подобни обстоятелства са задържани други правозащитници и ние трябва много внимателно да следим случващото се с тях. Турмоза срещу правозащитници, срещу медиите и опозицията трябва да бъдат преустановени. Аз а, искам да изразя дълбоко и съболезнование на онези, които загинаха и които а, бяха ранени при последните безредици в страната. Аз съм а, против ограниченията, наложени на медиите, и това не дава възможност на хората от Бурунди да разберат какво се случва около тях, както и да изразят свободно своето мнение, особено сега, преди изборите. Това само води до нарастване на напрежението на улиците. Важно е всички участници в тези действия да работят в посока на диалога. Те трябва да бъдат гарантирани правата на бурундийските граждани на мирни протести, да не се допуска прекомерно упражнение на сила. Предстоят избори в Бурунди. Техният успех е наша първостепена задача. Знаете, че Европейския съюз предоставя не само финансова подкрепа на, за тези избори, но изпращаме мисия, мисия за наблюдението. Това показва нашата ангажираност изборите да бъдат успешни. Искам да ви припомня един ключов е, елемент от изказване на говорителя на е, Могарини, а именно, че сплашването, насилието, е, убийствата, ограниченията на медиите и на правозащитниците, както и отношението срещу беженците нямат място в предизборния процес. Беше заявено пред бурундийските власти в писмо на Могарини от 13 марта. Бяха изпратени заключението от март на Европейския съвет. Трябва да се осигури достъп на нашата мисия за наблюдение на изборите. Това е предусловие за подкрепата, която можем да окажем. Това е елемент, който трябва внимателно да се следи при сегашните трудни обстоятелства но ние не трябва да разглеждаме изборите извън контекста на общото ни сътрудничество. Споразумението о Котону ясно посочва, че трябва да се спазват правата на човека, демократичните принципи и върховенството на закона като основни елементи. Освен това, не трябва да се допуска безнаказаност за онези, които извършват нарушение на правата на човека. Ние ще предприемем нужните мерки, те да бъдат подведени под отговорност за техните действия. Европейския съюз, останалите международни партньори на Бурунди искат да се продължи диалога, да участват всички от политическия спектър, както и представители на гражданското общество. Ние търсим всички възможности, които са на наше разположение, ние държим сметка за последиците от сегашното положение в страната и имаме предвид евентуална промяна на изпълнението на споразумението от Котоно. Ръководителите на мисии на държавите членки работят за засилване на политическия диалог, както е предвидено в член 8 от споразумението от Котону. Когато говорим за възможни мерки, искам да подчертая нещо. Европейският съюз е един от основните партньори, който осигурява подкрепа за развитие на Бурунди. Това е изключително важна помощ за страната, за да може тя да излезе от крайната бедност, която засяга огромни слави от населението на страната. Имайки това предвид, средствата заделени за Бурунди да бъдат отвоени в сравнение с предходния период в размер на 430 милиона евро. Ние търсим решения и положителни промени, които да позволят на бурунбийската страна да продължи да изпълнява поетите ангажименти. Ние не трябва да засягаме бедните, уязвимите хора. Ние настояваме да се премени към Бърн за нормализация. Ние трябва да следваме един предпазлив подход, когато се използват особено държавни средства за репресивни мерки. Аз очаквам да чуя мненията ви и ви благодаря за вниманието. Председателят, благодаря ги. Сега ще дадем думата на представители на политическите групи. Първо давам думата за минута и половина на Йоахим Цела. Господин комисар, Днес преди обяд говорихме за бежанците, които прииждат към Европа. Казахме също така, че не бива да работим само върху симптомите, свързани с тези бежанци, а, а и върху причините в страните по происход, които карат хората да бягат. Не, за това е важно да се занимаваме с ситуацията в Бурунди, е, където полицията и армията се борят е, срещу е, протестиращите граждани. Хиляди души бягат от страната към съседните страни. Конфликта се ограничава в този смисъл не само в рамките на Бурунди. След дълга гражданска война Бурунди най най-сетне беше тръгнала по пътя на демокрацията. номинираният президент Курунзиза е причината за настоящата ситуация. Международната общност на държавите и Европейския съюз трябва да упражнят натиск върху управляващите сили в Горунди, за да се предотврати нова хуманитарна катастрофа в страната. Комисарият също потвърди, че Европейския съюз ще изпрати наблюдаващи мисии, които да следят развитието и да покажат, че не ни е безразлично какво става там. Благодаря колега Целер. Следващия оратор за социалистите и демократа Джани Питела. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, атмосферата на насилие, терор, натиск, всичко това принуждава милиони а, хора а, да прекусяват границата между Бурунди и Руанда. И това е повод за голяма загриженост. Президента, чийто мандат изтича, иска да бъде избран трети път, но това е в нарушение на Конституцията на Бурунди и вероятно ще стане повод за нова вълна от етнически конфликти и дестабилизиране на страната. Преди няколко седмици участвах в делегация в района на големите езера в и мотивите за геноцида през 1994 година са още там. Тези връжди продължават да тлеят. И ние успяхме да видим всичко това на място. Госпожа Могерини трябва да бъде много внимателна, много внимателно да следи събитията в тази част на света. Трябва да се упражни натиск върху президента. Той не трябва да се кандидатира за трети път. Трябва да му се зададе въпросът. Наистина ли искаш да си начало на страна, която е напълно обезлюдена. Или искаш страната ти да стане една нормална демокрация. А, това трябва да бъде а, апелът, който трябва да се отправи към президента. Благодаря, господин Пателла. А сега а, от името на а, е, е, Thank you. Благодаря ви господин комисар. Говорим за един много беден регион, в който се намира Бурунди в район на големите езера. Знаем, че той е засегнат от граждански войни. Имаме доста примери в това отношение в Руанда, Демократична република Конго. Знаем, че Споразумението от Аруша, което доведе до мир, е, е доста нестабилно. То породи много надежди и ние бихме искали да има решение в страната. Но е взето решение от управляващата партия отново да се кандидатира за трети мандат сегашният президент, което нарушава споразумението от Аруша. И това е един от основните елементи, който предизвика вълната от насилие и протести, които наблюдаваме в страната. И това ни напомня за ужасния период на гражданската война. Зная, че върховният представител, е заместник председател на комисията, госпожа Могерини се ползва от подкрепата на моята политическа група в усилията и да се гарантира мирът в Бурунди, тъй като очевидно е, че е необходимо да направим необходимото, за да може да има един справедлив изборен процес, за да се случи това, ни е необходимо да имаме една добра мисия за наблюдение на изборите. И искаме тези избори да се проведат в демократична атмосфера. Това ще бъде огромна проверка за страната. Благодаря. Благодаря, господин председател. Колеги, мисля, че кандидатурата на президента, чийто мандат изтича, създава огромни проблеми за страната. Страната е в много а, нестабилно положение. И а, мирът в тази, в тази страна е, се крепи а, на косъм. Много грешки са правени в миналото, много пъти сме си затваряли очите за проблемите, за проблеми от този род в Африка. Но, колеги, сега имаме възможност да предотвратим друга експлозия в Африка. Защото ако не го направим, ще станем свидетели на нов геноцид. След геноцидът през 1994 година посетих Бурунди и видях е, хиляди е, ковчези е, с начупени кости. Кости на жени, деца, които бяха накълцани с мачетет трябва непременно да направим нещо, защото кръвта ми кипи, като си помисля, че можем да седим, да гледаме безучастно, без да направим нещо. Трябва да предприемем необходимите действия. Моите съболезнования за семействата на жертвите, но винаги се извиняваме но хората, които живеят там, се нуждаят от конкретни действия. Извиненията и съболезнованията не са достатъчни. Благодаря. А сега за НГЛ госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Уруша сложи е, край на дълги години на гражданска война. Позволи първия президент, избран да дойде на властта. Имаше национално поверение, беше прията нова конституция, но сегашната кандидатура за трети мандат на президента поставя всичко това под заплаха. И това решение на управляващата партия доведе до вълна от насилие и репресии. Неправителствените организации съобщават за множество убити и младите хора, които принадлежат към тази управляваща партия, са сред извършителите на насилието в най-голяма степен. Повече от 2 милиона бурундийци са напуснали страната си, тъй като се опасяват от репресии. За това властите трябва да се изисква от тях да предприемат нужните мерки и да се използва възможността, която имаме, тъй като те зависят голяма стопен на помощите, които се осигуряват за развитие. Трябва да се е, чуе гласът на Европейския парламент в е, Бурунди. Не може да се допуска по-нататъчна дестабилизация на региона и трябва да се реагира бързо, за да не се допусне нова кървава баня. Следващата е, ораторка Мария Хойбух за зелените. Благодаря, господин председател. Господин комисар, е, вие много правилно обрисувахте положението в Бурунди е, и посочихте, че ситуацията е крехка. Е, положението относно правата на човека е, е критично е, в момента. Имам няколко конкретни въпроса към вас. Първо ви казахте, че ще изпратите мисия за наблюдение, какъв ще бъде нейният състав и високопоставени ли ще бъдат членовете на тази мисия. Мисля, че това е важно заради знака, който ще изпратим. Втория ми въпрос е какво прави Европейския съюз за да гира добрата координация с всички останали наблюдаващи мисии и да подкрепи наблюдението на положението в Бурунди. Мисли ли се за това да се включи гражданското общество? Трето, ако бъде е, избран президента за трети мандат, мисли ли се за замразяване на помощта за Бурунди? защото с тази помощ и нето замразяваме имаме инструмент, с който да въздействаме върху президента, не само на думи, но и на дела. И по какъв начин ще гарантирате средствата, които се изпращат, да бъдат използвани целесообразно от правителството, то да ги използва наистина, за да помага на хората. Позовавам се на член 26 е, на споразумението от е, Кутуно. Този член позволява замързяването на помощта. Благодаря госпожа Хойбух за минута и половина е, госпожа Кенге. Благодаря, господин председател. Днес сме изправени пред огромна отговорност трябва да предотвратим а, една касапница. Касапница, която ще има а, размерите на геноцид. Избирам думите си много внимателно. Но става дума за това, че е застрашен живота на невинни жертви. Президентът иска да бъде избран за трети мандат. Нещо, което трябва да бъде предотвратено. То нарушава правата на човека, нарушава Конституцията. Той междувременно упражнява натиск върху пресата, върху медиите, нарушава правата на човека. Необходимо е да създадем условия за мир в Бурунди. Това значи да се предприемат индивидуални санкции срещу враговете на мира. Преди 21 години станахме свидетели на една от най-големите касапници в историята на човечеството. Тогава бяхме съучастници в това престъпление. Не трябва да бъдем отново съучастници а, в нещо подобно не трябва в никакъв случай да останем безучастни. Благодаря. А сега за минута и половина господин Мекан. Благодаря. Господин комисар, приветствам това, което казахте, както и изявленията на върховния представител. Трябва да се сложи край на насилието сега. Хвърлянето в затвора на опозиционни лидери и на правозащитници нямат място в предизборния процес. Ние трябва да настояваме пред правителството да сложи край на всичко това. Трябва да сме готови да подкрепим Бурунди за мирен диалог преди изборите да се подготвят за един мирен изборен процес, защото тези избори са от жизнена важност не само за Бурунди, но за целия регион на големите езера, където ще се произведат избори през следващите 18 месеца. Европейския съюз казахте, че увеличи помощта се за Бурунди. Аз като председател на Комисията на Европейския парламент за развитие бих искал тази помощ да продължи да се допринесе за развитието на економиката и на услугите за хората, но не можем да го направим без мир и без стабилност. Ето защо Правителството трябва да се вслуша в нашия призив днес. Хиляди хора пресичат границата, отивайки в Руанда и в Демократична република Кондо. Те се нуждаят от нашата помощ. Ние трябва да подпомогнем ООН, които са на място. Ние искаме правителството на Бурунди да не поставя под въпрос мирния дивиденд, който е натрупан през последните 15 на години и да може страната отново да се изправи на крака. Благодаря за минута и половина, Елена Валенсиано. От 2011 е, година В Бурунди са затворени е, множество медии, гарантиращи свободата на словото. Президента и правителството отправиха заплахи и попречиха на развитието на демократичното общество. Е, Президента Нкорунзиза и номинирането му за трети мандат значително влушиха положението. Колегите и комисаря е, казаха, че е, противоречи на духа на Конституцията на Конго. Страна с толкова драматично минало, намираща се в, в толкова нестабилен а, е, регион, а, решението за номиниране на президента на Корунзиза представлява голяма заплаха. искам да призова правителството да отвори радиостанциите, които бяха закрити, да допусне а, демократично развитие. Ако това не се случи, господин а, комисар, ако президента не осмисли своите действия, ако не се вземат необходимите решения за започване на изборен процес, Европейския парламент няма да подкрепи избора, изборите в Бурунди, защото те ще бъдат а, неистински. Трябва да упражним натиск. А, преминаваме към процедурата на спонтанни а, изказвания. Никола Капуто. Благодаря, господин председател. Говорим за положението в Бурунди. Там е, беше арестуван неодавна журналист от Африканското радио. И сега сме изправени пред един огромен проблем. Кръвопролитието, което започна в началото на този месец, е не по-малко от това, на което бяхме свидетели по-рано. суспендирани е, на свободата на пресата, на медиите. Е, въобще не може да се говори за свобода на пресата в Бурунди. А сега президентът иска да се кандидатира за трети път. В флагрантно нарушение с конституцията на страната. Европа трябва категорично да се намеси. Необходимо е да се упражни натиск върху властите в Бурунди защото иначе съществува опасност от нова гражданска война е, и е, загуба на всички свободи в страната. Матис Мариец. Благодаря. Ситуацията в е, Бурунди отново поражда загриженост. Неодавна обсъждахме въпроса за Бурунди. Тогава се изказах също в дебата. Ставаше дума за преследване на журналиста, Курика. Тогава беше обърнато внимание на опасността да се повторят миналите конфликти, да се върнем към периода на гражданската война и геноцидът след 1994 година. Но президента Корунзиза иска да получи трети мандат и това доведе до насилие и репресия от страна на държавата. Тези репресии трябва да бъдат преустановени, както и действията срещу медиите. Има 20 000 беженци, които напускат страната към Демократична република Кондо и Руанда. Техният поток може да се увеличи. Благодаря господин Яковчич. Благодаря, господин председател. Изправени сме пред нова война. Надяваме се тя да не се случи, но това, което имаме във всеки случай е криза с беженци. Кой ще плати цената. Европа се опитва да се намеси, помагайки. Трябва да предприемем конкретни стъпки, за да предотвратим а, нова криза на прага на Европа. Това, което се случи в Средиземноморието, е свързано с положението в африканските държави. Искаме комисията да изпрати ясно а, послание към а, Бурунди да не се издигат кандидатури, за които няма подкрепа. Фавио Костальдо, последния, преди да дам думата на комисаря. Е, Благодаря, господин председател. За жалост, още един път трябва да говорим за събитията в Бурунди, след като толкова пъти сме обсъждали тази тема. Има споразумение от Аруша, но въпреки това се правят опити за противоконституционни действия в Бурунди. За, за съжаление, никой като че ли не е готов да поеме отговорност за това, което става там. В момента избухват нови огнища на насилие, милиони бягат от страната и всичко това показва колко важно е Европейският съюз да действа енергично и да окаже натиск върху президентът защото той не може да предизвика нов геноцид в страната. Да се надяваме, че ще бъдат взети всички необходими мерки, за да се предотврати нова катастрофа. Благодаря. А сега ще дам отново думата на господин комисар Мимица, за да отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, това беше много полезен обмен на мнения. Благодаря за яснотата и целенасочеността на вашите изказвания. Що се отнася до мисията за наблюдение на изборите и за координация, искам да подчертая, че ние извършваме такава координация както на място, така и ам, на централно ниво. Ние поддържаме тесни контакти с Африканския съюз, както и с мисията на ОНЕ за изборите. От този дебат а, извличам три основни извода. Първо, че се ползваме от подкрепата на Европейския парламент, за да използваме всички възможности, които имаме по споразумението от Котоно и други инструменти, ако не се постигне споразумение и решение на проблемите, особено що се отнася до спазването на правата на човека и основните свободи. Имаме отговорност на второ място за защита на бурундийските граждани, защото те живеят и без друго в една нестабилна държава. И на трето място ние искаме да подкрепим изборите с инструментите, с които разполагаме, но същевременно искаме ясно да заявим пред бурундийските власти какви са условията и колко много за нас означава провеждането на честни и свободни избори. Аз очаквам да продължим диалога с вас. Високо оценявам ролята на Европейския парламент този важен въпрос да остане на дневния ред на международната общност. Благодаря ви, комисар. С това